Hello, colleagues. Добър ден, уважаеми колеги. Прикамвам ви да вземете местата си. Прикамвам ви да си подготвите изписъците за гласуване. Проверете дали картата ви за гласуване е при вас. Подгответе се за една успешна сесия на дълго гласуване. Първо предлагам да направим една проверка, да видим колко хора присъстват в залата. Моля ви да натиснете който и да било от бутоните. Няма конкретен въпрос отправен към вас. Нека да проверим какъв е кворума. Okay. Okay, thank you very much. Благодаря ви. Колко сме? 67. Гласуването приключи. Благодаря. Започваме с гласуването. Първо ще гласуваме проекто препоръка за второ четене. Докладчика е госпожа Каденбах. Контрол и други дейности, извършвани с оглед да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, продуктите за растителна защита. Гласуваме по електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. Има един глас повече за социалистите и демократите. Някой трябва да извади картата си от машината. Сега всичко е наред. Край на гласуването. Приемат се поздравления за госпожа Каденбах.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 Следващия доклад отново е на господин Лави. Освобождаване от отговорност на Европейската агенция за околната среда. Изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4. За, Гласуваме по ЕФСА в крайна сметка, нали така? Гласуваме ЕФСА. Така казах. Гласуваме по Европейския орган по безопасност на храните. Не казах ЕФСА, Европейския орган по безопасност на храните. Господин Лавие. Извинявам се, но под точка 10 в дневния ред е гласуването за Европейска агенция за околната среда. Ние съответно гласуваме от самото начало по измененията по това становище. Аз обаче, казва председателката, казах Европейска агенция за безопасност на храните. Това са ми дали от секретарията. Предлагам ви да продължим по ЕФСА, защото започнахме с ЕФСА. можем да започнем гласуването по ЕФСА от самото начало. Не искате. Господин Лавие. Аз лично смятам, че можем да гласуваме и становището за ЕФСА. Но имаме дневен ред. Дневният ред не е бил променен. Под точка 10 в дневния ред е записано освобождаване от отговорност за Европейската агенция за околната среда. Нека първо да гласуваме освобождаването от отговорност на тази агенция и след това, когато дойде времето за ЕФСА, да гласуваме за ЕФСА. Добре, значи започваме освобождаването от отговорност на Европейската агенция за околната среда. Изменение първо. За. Против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 Сега гласуваме освобождаването от отговорност на Европейската агенция по лекарствата. Европейската агенция по лекарствата. Освобождаване от отговорност за 2015 година. докладчик е господин Лавия. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Нека да гласувам още веднъж. Не беше ясно. Кой е за изменение 3? Кой е против? Отхвърля се. Изменение 4. За. Против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 Начало на гласуването и край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се изменение 15 с устно изменение от страна на зелените. Съгласни ли сте? Има ли някой, който да възразява? Няма, значи гласуваме изменението с изменението към него. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16. За. Против въздържали се, приема се 17 за, против. Мисля, че трябва да проверим. Аз лично не мога да преценя. 17-то изменение. Гласуването приключи. Отхвърля се. 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването, приема се поздравление за господин Лавия. И сега стигаме до ЕФСА или Европейски орган за безопасност на храните. освобождаване от отговорност за 2015 година, Европейски орган за безопасност на храните. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2. За против, въздържали се, отхвърля се 3 за, против, въздържали се, отхвърля се 4 за, против, въздържали се, отхвърля се 5 за, против, въздържали се, отхвърля се 6 за, против, въздържали се, приема се 7 за,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 против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Номер 12. Начало на гласуването и край на гласуването. Отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, приема се 17 за, против, въздържали се. Нека да гласувам още веднъж. Не можах да преценя. Изменение 17. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 19. Разделно гласуване. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 18 имаме устно изменение. Отпадале. Някой възразява ли срещу устното изменение? Не, значи гласуваме към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 против, въздържали се, отхвърля се и сега окончателното гласуване по становището с измененията към него. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се поздравление за господин Лавия. Сега гласуваме освобождаването от отговорност за 2015 година за Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията или ЕЦДЦ. Изменение едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8. За. Против въздържали се, приема се 6 за, против,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 против, въздържали се, отхвърля се. И сега окончателно гласуване, проекта на становището с измененията към него, начало на гласуването и край на гласуването. Приема се. Поздравления за господин Лавия. Преминаваме към Европейската агенция по химикалите. Освобождаване от отговорност за 2015 година. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Well done. So many things. Now we move on the next item. Отлично. Имаше доста елементи за гласуване. Следващата точка а, пестицидите. Гласуваме по предложението за ре, резолюция. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, приема се за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се, 64 за, против, въздържали се, отхвърля се, 65 за, против, въздържали се, приема се, 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. По 67 имаме разделно гласуване. Отпада така ли?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 против, въздържали се, отхвърля се. 76 Гласуваме по 76. За, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, отново. Кой е за? 91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 да повторим. Добре, по 97 отново за. Приема се. 98 за, против, въздържали се. Приема се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, приема се. 101. Електронно гласуване. Край на гласуването.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 Отхвърля се. 112 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 113 за, против, въздържали се. За, кой е за? Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. По 113. Приема се. 114 за. Против. Въздържали се отхвърля се 115 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка по 115. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 8 за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 Гласуваме по проекто предложението за резолюция с подадените изменения. Приятите изменения. Край, начало на гласуването, край на гласуването, приема се. Благодаря много. Поздравления на докладчика. Следващата точка от дневния ред е гласуване по проекто становището за изменение за директивата за защита на работници от рискове, свързани с излагане на картиногени и мутагени на работното място. Докладчик е госпожа Мелин. Изменение 70. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 71. За. Отпада.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 И седмо, втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 и 80 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за,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 34. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39. За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 против, въздържали се, отхвърля се. Едно за. Всъщност, има тук няколко, които отпадат. 64 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 65 за. Против, въздържали се, отхвърлят се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се, 68 за, против, въздържали се, отхвърля се, 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по проекта становището с така приятите изменения. Тъй като не е прието нито едно изменение. На практика гласуването е да се приеме предложението на комисията. По това гласуваме. Гласуваме по проекто становището, което предвижда да се приеме становището на предложението на комисията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Всъщност има един гласуващ в повече от групата на социалистите и демократите. Край на гласуването. Отхвърля се. Това означава, че нямаме проект становище по това предложение на комисията. Госпожа Меле, заповядайте. Госпожо председател, благодаря, че дадохте възможност е, да отправя благодарност на всички служби и докладчици в сянка, които работеха по тази тема, по това досие. Аз бях докладчик във връзка с достъпа до лекарства. Това беше гласувано току-що и всъщност става дума за едно досие, което беше отхвърлено и всъщност колегите, които са тук, искат да обърнат внимание на а, един важен аспект от а, здравеопазването, експозицията на канцерогени и митагени. Аз съм изключително спокойна, още повече, че подобно на моята група мисля, че ние на, успяхме да покажем необходимия евроскептицизъм по отношение на това досие. Благодаря. Uh, no, colleagues, we move to... Uh, Our next uh, vote, which is... Преминаваме към проекта становището по доклада Дорфман за координацията на определени разпоредби в правото на държавите членки за предоставянето на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 против, въздържали се. Хвърля се 107 за, против, въздържали се. Отхвърля се 108 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис 1 за, против, въз... Нека да направим проверка електронна. The vote is closed. It's adopted. Край на гласуването приема се. Всички ли гласуваха? По-малко бяха гласовете. Добре. Компромисно изменение 2. Не. 109 за. Добре, колеги, преминаваме към изменение 127. За. Намерихте ли го? 127. На осма страница в моя списък. 127. За, против, въздържали се, отхвърля се. 128. На две части по първата за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 5 за. Против. Въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Приема се. В две части. Първата част за, против, въздържали се. Изменение 139, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, проверка. Проверка по втората част на 139-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 6. За. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Компромисно изменение 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 13. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Мисля, че изменение 13 се отхвърля. Искате ли проверка? Добре, господин Ейкхаут. Изменение 13. Изменение 13. Край на гласуването. Приема се. Благодаря, господин Ейкхаут. Щях да сбъркам. 140. Не, отпада. 141 също отпада. 144. 144. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 145 за. Против. Въздържали се. Проверка. Мисля, че се отхвърля. Нека да видим. 145 край на гласуването. Приема се. Започвам да се обърквам. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. 149 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 7. За, против, въздържали се, проверка. Край на гласуването. Приема се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против,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 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. 177 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, 178 за, против, въздържали се, приема се. 180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 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 и 22 идентични. Кой е за? Против, въздържали се. Приемат се.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 Гласуваме по 30. За. Против. Въздържали се. Приема се. 31. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 32. Не се гласува. 33. За. Против. Въздържали се. Тук мнозинството е различно. Нека да направим проверка.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 37. Край на гласуването. Отхвърля се. 38 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. Искате проверка по 39. Това ли казахте? Проверка по 39. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четиридесет и трето, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. 49 и 50 не се гласуват. 51 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. Приема се заедно с 53 и 54. Сега гласуваме четвърто изменение. Така ли? Не. 55. За. Против. Въздържали се.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 против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 75 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, Отхвърля се 79. За, против, въздържали се, приема се 80. За, против, въздържали се, отхвърля се. 81. За, против, въздържали се, приема се. 82 за, 82 за, против, въздържали се, отхвърля се, 83 за, против, въздържали се, отхвърля се, 84 за,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 на Кантар бяха нещата. 90 за. Против. Въздържали се. 90 за. Против. Въздържали се. Приема се. 91 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега гласуваме по проекта на становището с измененията към него електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Гласуваме проекто доклада, наречен Възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти. Това е последния доклад, който ще гласуваме, нека да се концентрираме, тъй като имаме доста изменения. Докладчик е госпожа Кабесон Руис. Процедурен въпрос от страна на госпожа Рид. Не е процедурен въпрос. Много ми е трудно да чувам и когато се вдига шум около мен, Наистина ми е трудно да се концентрирам. Моля да уважавате колегите, чийто слух не е толкова развит. Моля ви да говорите по-тихо. Благодаря, казва председателката и аз ви подкрепям, тъй като много трудно се концентрирам, когато се вдига шум около мен. Започваме гласуването. Компромис на изменение 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. 160 в три части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Третата част за, против, въздържали се, отхвърля се. 163 за, против, въздържали се, приема се. 9-2, втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 и за, против, въздържали се, отхвърля се. 161 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 5 и 26 за, против, въздържали се, приема се. 5 и 31 за, против, въздържали се, приема се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-5 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 5 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 180-196 за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 187. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Страница 8, компромисно изменение 38 за, против, въздържали се, приема се. Страница 10. Компромисно изменение 35. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се отиваме на изменение 210. Гласуваме 210-то. За. Против. Отхвърля се. Проверка по 210-то. Моля ви да вдигате ръка. Начало на гласуването, край на гласуването, отхвърля се. 215 в две части. Първата част за, против, приема се. Втората част на 215 за, против, приема се. 213 за, против, въздържали се, приема се. 214 за, против, въздържали се. Не е ясно как гласувате. Проверка по 214. Начало на гласуването и край на гласуването. Отхвърля се. 216 за 216 гласуваме. Против. Мисля, че се приема. Проверка по 216. Проверка по 216. Край на гласуването. Приема се. 9.11. За против, въздържали се, приема се. Пети едно, първата част. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 10. За, против, въздържали се, приема се. 529, втората част. За, против, въздържали се, отхвърля се на изменение 39. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка по 39-то. Гласуването приключи. И господин Чирио. Господин Чирио. Госпожа Юзо. Колегите имат право да гласуват. So, uh, the members are present in this uh, room. I should, I think we should... Депутатите са в залата. Госпожа Дале, извинявам се, но имаше прецедент, когато гласувахме СТЕ. А, мисля, че този път трябва да запишем резултата, тъй като е, това отговаря на прецедент. Микрофон за госпожа Айоза. Е, Искам да помоля гласуването да не приключи толкова бързо. Вие откривате гласуването и веднага след това го закривате. To close the vote. So, uh, if it is up to Гласувате твърде бързо. Председателката, ако зависеше от мен, щях да повторя гласуването. Следващия път ще карам по-бавно, а този резултат сега ще бъде отбелязан. И така. Компромисно изменение 39 се приема. Отиваме на изменение 280. 280. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 242 и 243. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Искате проверка по 242 и 243, 245. Добре. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Може и така да се обръщам към вас. Гласуването приключи. Отхвърлят се. 247 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 248 за. Против въздържали се, отхвърля се. 244 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 244. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. Вие гласувате против. 246. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Много е трудно Компромисно изменение 36. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 47. За. Против. Въздържали се. Приема се. Юри 1. Това е разделно гласуване. Кой е за първата част? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За против, въздържали се, отхвърля се. 9.16 отпада. 254 за. Какво искате да проверим сега? Втората част на Юри 1. Моля ви, ако ако проверяваме повторно начина на гласуване, ще трябва да ме подкрепите. Когато искам още веднъж да се гласува, имам предвид. 100 или по-скоро 255. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Проверка. Начало на гласуването. Трябва да знаете, че не мога да гадая как гласувате. Трябва да ви виждам ръцете проявете разбиране, край на гласуването. И се отхвърля. Призовавам ви да вдигате ръце, за да ви виждам. Не мога да броя гласовете от името на всяка политическа група. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 3. Юри 3. За. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 266 за, Изменение 266 и 268. Трябва ли да гласуваме по тях? За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 12 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 284 и 285 за, заедно, кой е за. Искате да ги гласуваме по-отделно. Гласуваме ги по-отделно. 284 за, против, въздържали се, отхвърля се, 285 за, против, въздържали се, отхвърля се, 200, 285, гласувайте, моля, край на гласуването, приема се. 299 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 42 за, против, въздържали се, приема се. 292 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Край на гласуването. Приема се. 5,7 за, против, въздържали се, приема се. Първата част на 296 за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част на 296 за, против, въздържали се, приема се. 297 за, против, въздържали се, приема се. 298 за. Против. Възражали се. Отхвърля се. 300 за. Против. Възражали се. Отхвърля се. Компромисно изменение. Добре, нека да направим проверка по 300. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 13 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 273 за, против, въздържали се, Моля, вдигайте ръка. Намерете изменението на страница 26, 273 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 19 за, против въздържали се. Приема се Приети е 32, втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Моля, гласувайте по 5.32. Край на гласуването. Приема се. Следващото отпада. Гласуваме по 319 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 329 за против, въздържали се. Приема се 322 за, против, въздържали се. Приема се 323 за, против, въздържали се. Отхвърля се 325 за, против, въздържали се. Приема се 326 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Искате проверка. Всеки път ли ще проверяваме, когато кажа, че се отхвърля. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 327 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 302 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 328. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 5 и 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5 и 10 за. Против, въздържали се. Приема се. Компромис 14 за. Против, въздържали се. Приема се. 41. Компромис 41 за. Против, въздържали се. Приема се. 329 342 за, против, въздържали се. Вие за ли сте? Повтаряме. 342 за, против, въздържали се, отхвърля се. 345 за, против, въздържали се, отхвърля се. 346 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 351 за, против, въздържали се, приема се. 352 за, против, въздържали се, отхвърля се. 355 за, против, въздържали се, отхвърля се. 355 Искате електронна проверка. Електронна проверка по 355. Приема се. губите собственото си време. Не е моето, аз трябва да съм тук цял ден, 356, 79, 61 на Unblock за, против, възражали се, проверка. Отхвърлят се. 362. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 9.14 за. Против, въздържали се, приема се. 363 за. Против, въздържали се. А каква е позицията на Алде? Добре. Нека да направим електронна проверка. Проверка по 363. Край на гласуването. Приема се. 364 за, против. Нека да направим проверка по 364. Край на гласуването. Отхвърля се. 9-12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 16 за против, въздържали се, приема се. 376 за, против, въздържали се, отхвърля се. 380 за, против, въздържали се, отхвърля се. 920 за, против, въздържали се, приемат се. 922 за, против, въздържали се, отхвърля се. 537 за. Против въздържали се отхвърля се 378 за. Против въздържали се приема се. Компромис 17 за. Против. Въздържали се приема се. 390 за. Против въздържали се приема се. Компромис 49 за. Против въздържали се приема се. Компромис 40 за, против, въздържали се, приема се. И изменени 404 за. Против, въздържали се, приема се. 921 за. Против, въздържали се, приема се. 405 Изменение 405 за, против, въздържали се, приема се. 9-7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 270-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 420 за против, въздържали се. Приема се 423 за, против, въздържали се. Приема се. 424 Искате проверка, така ли? По кое? 424 за. Против. Въздържали се. А да не вдигнаха ръка за. Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка. когато госпожа Кабесон поиска проверка, като докладчик трябва да се съгласи с нея. Отхвърля се, да, оказа се, че тя е била права. 425 за. Против. Приема се 427 за. Против. Кой се въздържа? Приема се компромисно изменение 20 за. Против въздържали се. Приема се 9.23 за. Против. Въздържали се. Приема се 436 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 449 за. Против. Въздържали се. Приема се. 451 на две части по първата за против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. 468 за, против, въздържали се. Екаре, каква беше вашата позиция? По 468 кой е за? Нека да направим електронна проверка. 468. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 41 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32 за. Против въздържали се. Приема се. 23 за. Против въздържали се. Приема се. Страница 51-917 за. По първата част за. 917 първата част за. Против въздържали се. Отхвърля се. Втората част Добре, 9, 17 по първата част. Вече гласувахме и то се отхвърля. Сега гласуваме по втората част. За, против, въздържали се, приема се. 482 за, против, въздържали се, отхвърля се. 487 за, против, въздържали се, приема се. 488 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис на изменение 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. Страница 54. Компромис 44. За. Против. Въздържали се. Приема се. 503. За 503 за. Идентични са, да. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 43 за. Против. Въздържали се, приема се. на изменение 514 за. Против, въздържали се. 516 за против, въздържали се, отхвърля се. Страница 58, компромис 45, за, против, въздържали се. Приема се 531 за и 8 за, против, въздържали се. Приема се 541 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис 25 за, против, въздържали се. Приема се. 550 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 46 за. Против въздържали се. Приема се. 553 за. Против въздържали се. Приема се. 554 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 554. Отхвър... Нека направим електронна проверка. Отхвърля се. 9-18 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 557 за. И 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 264 за. Против. Въздържали се. Приема се. 566 за, 560 561 първо. Петстотин за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 567 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 568 за, против, въздържали се. Приема се 915 за, против, въздържали се, отхвърля се. 569 за, против, въздържали се, отхвърля се. 437 за, против, въздържали се, отхвърля се. 523 за, против, въздържали се, отхвърля се електронна проверка по пети 23. Гласуваха ли всички? Край на гласуването отхвърля се. 571 за, против, въздържали се, отхвърля се. 572 за, против, въздържали се, отхвърля се 573 за... Нека да видим екаре отново. 573 за, против, въздържали. за, против, въздържали се, отхвърля се, джури се покрива, 575 за, против, въздържали се, приема се, компромис 26 за, против, въздържали се, Приема се. След това са някои изменения анблок от 583 нататък за, против, въздържали се, приемат се. Проверка. 588 отпада, 589 за, 589 за. Приема се 919 за, против въздържали се. Приема се компромис 27 за, против въздържали се, приема се. След това страница 69, изменение 611 за, против, въздържали се, приема се. Но нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. По 611. The vote is open. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 612 за против, въздържали се, приема се. 614 за, против, въздържали се, приема се. 615 за, против, въздържали се, приема се. Юри 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 96 за, против, въздържали се, приема се.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 Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 12. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14. За. Искате проверка по 11. Начало на проверката. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се. Проверка. Номер 13. Проверка на изменение 13. Край на гласуването. Сега вече е действителният край. Отхвърля се.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 Компромис 30. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 28. За, против, въздържали се, приема се. Изменения 48 и 49. За, против, въздържали се, приемат се. Така мисля. Не спорите с мен. Юри Ф. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 29. За, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри Е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Изменение 70 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, 83 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, против, въздържали се, приема се. Проверка по 96-то. Начало на гласуването. Край на гласуване. Приема се. 97 на две части. Първата част за. Кой е за първата част? На 97 за. Против. Въздържали се. Приема се. Кой е за втората част на 97? Против, въздържали се, отхвърля се. 98 за, против, въздържали се. Отхвърля се, отхвърля се. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 100 за, против, въздържали се, приема се. 104 за,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 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, приема се. 142 на две части, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. 145 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 34 за, против, въздържали се, приема се. 149 и Юри Едно или Юри И по-скоро, кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. 151 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, Приема се. Проверка по 154. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се. 155 за. Против. Приема се. Юри Йот, втората част за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме. Искате проверка по това изменение. Добре. Последна проверка за днес. Юри Йот, втората част. Юри Йот, втората част. Начало на гласуването. Юри Йот, втората част. Начало на гласуването. Трима човека още не са гласували. Ще гласувате ли или не? Гласуването приключи. Приема се. И сега гласуваме по доклада електронно гласуване, начало на гласуването. Все още чакаме един колега. Не желаете. Гласуването приключи. Доклада се приема. Поздравления за всички, които работеха по този доклад. Специални поздравления за докладчика. Ще се видим след обед. Започваме с гласуване заедно с комисията АФЕТ. Става дума за стратегията за а, Северния ледовит океан и Арктика. Приятен обяд!